Mesdames, Messieurs, je vous remercie de prendre place. Дами и господа, заемете, моля, местата си, за да започнем работа. Бих искал да ви информирам като начало за известни промени в нашия дневен ред, а именно точки 10 и 15 са отложени за друго заседание. И ако нямате коментари по дневния ни ред, не виждам такива, смятаме този дневен ред за прият. Благодаря ви. Искам да ви информирам също така, че се излъчва в интернет нашата среща, така че трябва да знаете, че всички, които проявяват интерес към дебатите в парламента в Европейския съюз, ще ви изслушат и това ангажира и вашата отговорност. И тъй като нямам други съобщения, ще открия дневния ред и а, ще подчертая работата, извършена от госпожа Морен Шартие и господин а, Свобода, които работят по правата на децата при трансгранични семейни спорове. Също така имаме представители на Комисията по петиция и по въпросите на жените. Госпожа Морен Шартие ще ръководи дискусията. Ако има нужда от помощ, ще се включим и ние. Важното е да организирате дискусията и времето за изказване, както вие намерите за добре, така че давам и думата, скъпа Елизабет. Благодаря, господин председателю, драги Жан-Мари. Наистина, с голямо удоволствие откривам това изслушване по защита на правата на децата при трансгранични семейни спорове. Благодаря безкрайно на Комисията по правни въпроси за това, че ни приемате сред вас. Нашият работен екип работил по тези въпроси. Благодаря и на всички членове на комисия Юри за отличното сътрудничество, което осъществихме с моя екип, не само във връзка с това изслушване, а и цялата ми дейност на координатор по тези въпроси. Е, няколко думи за благодарност към колегата Тадеуш Свика, който е докладчик по регламента Брюксел 2А и ние всички сме мобилизирани по тези въпроси. Трябва заедно да работим по напредъка на тази е, тема. От 1987 е, година е, е Европейския парламент призна значимостта на проблема на отвличане, международно отвличане на деца от родител. Е, много родители се обърнаха към нас за помощ при правни е, и емоционални и сложни е, ситуации. Сложни и болезнени и за децата, и за родителите. В една и съща степен за всички семейства. През април 2018 година беше разширен моят мандат така че да отрази ангажимента на Европейския парламент като със законодател, така че да се гарантират и защитят правата на децето, И така бях определена като координатор на Европейския парламент по правата на детето и работя с чест по тези въпроси. Е, започнах и една работа по обсъждане на проблемите, е, свързани с е, отличането на деца от родител. Успях да установя, че при всеки индивидуален случай се включват много субекти и съдии, адвокати, полицаи, социални служби, Наистина списъкът е много дълъг. И всички тези а, лица а, носят отговорност за защита на правата на децата. От опит знам, че всички професионалисти, които работят в тази сфера, а, го правят а, ангажирано и със страст. Но ситуацията далеч не е идеална. Има още много, което може да се направи, а, за да се адаптират а, правните а, ситуации и процедури. защото прекалено много са децата, които са лишени от а, връзка с единият от родителите си. И то а, в продължение на месеци, на години, а понякога а, завинаги. Как стои въпроса с висше интерес на детето? Принцип, който трябва да бъде, да залегне в законните разпоредби. Организирах това изслушване, защото съм убедена, че този въпрос е, има възлово значение и е спешен така, тъй като разводите се, броя на разводите се увеличава и тези проблеми стават все по-чести. И за това съм поканила за това изслушване много значими личности, които да могат да очертаят не само нашите размишления, но и действията, които трябва да предприемем. Радвам се, че ще може да споделите с нас богатия си опит, добрите практики, от които се ръководите в ежедневната си дейност на адвокати, съдии, полицеи И в навечерието на Международния ден на правата на детето тази среща трябва ясно да заяви нашата ангажираност да работим в дългосрочен план, така че да защитим правата на децата и правосъдието да бъде съобразено в по-висша степен с техните потребности. Ще дам думата на колегата Тадеуш Свеска, европейски депутат, приятел, доклад по регламента Брюксел 2А във връзка с изпълнението на решенията в сферата на семейното право и родителската отговорност. Имате думата, драги Тадеуш. Благодаря много, госпожо Морен Шартие. А е, е, dzisiejszym wysłuchaniu dotyczącym... Госпожи и господа, добър ден на днешното изслушване. Роджин, але в szczególności... Посветено на извънредно важни теми от областта на семейното право. Мястото на Европа и положението на децата в нашето семейство, в нашите семейства, особено когато става дума за обстоятелства свързани с конфликт. Конфликт между родителите – най-слабата брънка в веригата в такива ситуации е детето. То често не може да разбере комплексните проблеми, с които се сблъскват и които се опитват да решат възрастните. От известно време работя по този въпрос. Разговарям с експерти, Разговарям с колеги от Комисията по правни въпроси, разговарям и с колеги извън Европейския парламент. Срещам се с експерти, които ежедневно работят по проблемите на децата. И до тук съм успял да направя извода, че дейността ни през последните няколко месеца е правилна в най-общ план. Т.е. вървим във вярна посока. Това, което според мен създава проблем е скоростта, с която се движим. Движим се твърде бавно. В работата си в парламента също съм стигнал до извода, че е по-добре да не се бърза. Трябва да се бърза бавно – по-добре е някой път да си дадете повече време, но нормативният акт, който изработвате, да е по-качествен. За такава важна област, каквато са правата на децата, според мен институциите на Европейския съюз и представителите на държавите членки трябва да обръщат повече внимание, трябва да участват по-активно в работата, за да могат промените да се извършват по-бързо. Всички вярваме, че тези промени са наистина необходими. По време на работата ни, особено при преработката на регламента Брюксел 2А, който госпожа председателстващата любезно спомена, имахме възможност да се срещнем с множество специалисти. Проведохме доста дискусии с членове на Комисията по правни въпроси. И всички тези срещи, разговори, дискусии неизменно завършваха по един и същи начин. Каквито и изменения да бъдат внасени фактовете на национално и на европейско равнище, каквито и изменения да бъдат внасени във връзка правата на децата. Висшите интереси на детето следва да бъдат онзи критерий, който да ни ръководи и който да бъде използван за оценка на усилията ни. Тоест, основното, към което трябва да се стремим, когато работим, е доброто на децата ни. А, gdzie, z czego ogrom... Също така, когато работихме върху преработката на регламента Брюксел 2А, и аз съм много удовлетворен да спомена това, Европейската комисия реши да разшири приложното поле на този регламент, като включи в него така нареченото отвличане на деца от родителите им. Това е един огромен проблем в семейния живот – който причинява голямо страдание на децата. Длъжни сме да разширим сътрудничеството между държавите членки, включително за борба с това явление. Добре знаем, че постоянно расте броят на връзките между партньори от различни страни, на бракове между съпрузи с различно гражданство. Така че Възможностите за спорове в такива бракове и връзки също растат. Като цяло, длъжни сме да мислим повече върху тази материя и върху положението на детето в едно такова семейство с родители от различни държави. Било съществуващо, било в процес на разпадане стои въпросът трябва ли да дадем правомощия на детето във всички юридически производства. Точно същите възможности и права ли трябва да има детето, като тези, с които разполагат възрастните? Общо взето, правата на детето са аналогични. Детето може да бъде представлявано или от родител, или от представител. И стигнахме до извода, че правото на изслушване на детето следва да бъде задължително. Дори когато възрастта на детето е такова, е такава, че детето не може да говори. Има специалисти, които твърдят, че децата дори в твърде ранна, в твърде крехка възраст могат да се изразяват, така да се каже, безсловесно. Т.е. може да се разбере при внимателен анализ какво мислят те. Положението на детето в едно производство, в което участват родителите му, не трябва да бъде излишно осложнявано. Когато по време на производството детето се поставя в приемно семейство или в институция, този престой трябва да е максимално кратък. Също така, производството трябва да се води на език, който детето разбира – Друг въпрос е свързан с медиацията. Детето не трябва да бъде превръщано в заложник, когато родителите са изпаднали в конфликт помежду си. Същото въжи и за хипотезите на международни осиновявания. Всички сме съгласни, че доброто на детето е наша висша цел – към която се стремим. И също така сме длъжни да признаем, че ако желаем да защитим това добро, длъжни сме да работим по-бързо. Много се радвам, че комисията работи в тази сфера активно. Работа се осъществява и в съвета, и ние в парламента се стремим да даваме своя принос, тъй че надявам се, че усилията ни ще бъдат разширени и бързо ще стигнем до успех. Е, и а, е, така, ще призова е, четиримата експерти от панел 1, а, доктор Астрид Потяловски, а, която ще се изкаже от мястото си в а, залата, след това Мари Хътчинсон, Бьорн Сивердинг и Андрея Шулц. Е, всеки един от вас ще разполага с 8 минути за изложението си, така че да могат да бъдат зададени въпроси и вие да може да им отговорите. Така че веднага давам думата на доктор Астрид Подседловски. Е, тя отговаря за е, правата на детето към Европейската харта за основни права. Вие работите по правата на детето и правосъдието. Вие сте социален психолог. С голям интерес ще ви слушате. Ще ви слушаме. Имате 8 минути. Благодаря ви сърдечно. Времето е кратко, но имам диапозитиви с повече информация, които ще ви изпратя. Какво правим ние? Е, знаем, че е, в съдебните производства участват ежегодно милиони деца – Бихме желали в съдебно производство децата да бъдат а, свързани с ясни правила, независимо дали те са пострадали, дали са страна в производството или са жертва на някакъв конфликт между родителите. Около 2,5 милиона са децата, които всяка година участват в съдебни производства. Кои са основните международни стандарти, които ни ръководят? Конвенцията на ОНЕ за правата на детето, програмата на Европейския съюз за правата на детето, хартата за основните права, в частност член 24 и разбира се насоките на съвета на Европа за правосъдие, което се отнася добре към детето. Тук а, е, има конкретни препоръки за това как да се провежда производството, така че в него детето да се чувства удобно и уютно. Насоките на съвета на Европа се подчиняват на някои основни правила, забрана за дискриминацията, да се ръководят всички участващи в производството от висшия интерес на детето, е, да се придава значимост на вижданията на детето, право на детето да бъде изслушано, право на информация, защита и безопасност на децата. Има и много сериозни изисквания към обучението на специалистите, които работят с деца. Има изискване за мултидисциплинарно сътрудничество. Ние провеждаме проучвания, чрез които анализираме положението на децата в съдебните производства и сега мога да ви запозная с резултатите от тези проучвания. Е, занимали сме се е, с е, близо 400 деца. Проследили сме тяхното положение в 10 държави членки, за да видим по какъв начин се прилагат насоките на съвета на Европа. Има много голямо разнообразие в практиката, както между държавите членки, така и вътре в една държава членка и често пъти отношението към детето зависи от преценката на конкретния специалист. Затова предлагаме да има по-голяма хармонизация на процедурите, така че всяко дете, независимо от това в какъв тип ситуация е изпаднало и къде е станало това, да може да бъде изслушано и да може по безопасен начин, в безопасна среда да изрази вижданията си. Също така, когато децата биват разпитвани, често това става пряко. Те много често искат да говорят с човека, който има нужда от информацията, която биха могли да дадат, но за това е необходим съответен контекст, подходящ за детето трябва да се прилагат мерки, свързани с правото на детето да бъде информирано, да разбира то какво става, да бъде защитено от лица, с които не иска да се среща. Е, тези процедури не са стандартна практика и тук още може да се направи много. Една ключова констатация в нашите проучвания при разпита на децата е свързана с е, поведението на специалистите, които провеждат разпита. Ако е, специалистът е надлежно обучен, той създава среда, в която детето се чувства добре, използва език, който разбира детето. Е, много е важно е, тук да си сътрудничат специалисти от различни дисциплини. Както всички знаете, през граничните спорове, тези с международен елемент стават все по-сложни. И тук е необходимо да има насоки за стандартна практика. Искам да подчертая значението на информацията. Детето трябва да знае какво става, защо става, какви са възможностите му да каже какво самото то мисли и да знае какви гаранции съществуват. Например, трябва да знае защо едно заседание се записва. Защото иначе децата се плашат, казват, кой може да гледа този запис? Майка ми, баща ми, някой чуж човек – Значи, трябва да се създава обстановка, при която детето да преодолява страха си и да може ефективно да участва в производството, да бъде надлежно уведомено, за да споделя без страх вижданията си. Също така трябва да се обръща внимание на това, кой придружава детето, да се преценява всеки отделен случай, дали е по-добре детето да бъде разпитано и слушано в отделна зала, а не в тази, в която се разпитват възрастните. Това са елементи, които все допринасят за това производството да бъде едно място, в което детето се чувства уютно. Имаме много голяма информация за практика, която съществува в различните държави членки, която може да бъде споделена между специалистите трябва да се знае, че не са много ясни критериите, според които се преценява зрелостта на детето. Тук е необходимо да се работи повече. По-добро трябва да бъде и законодателството. Необходимо е такива преценки да се извършват системно, и е, да бъдат в съпоставим формат, защото сега това не е така. Също така е, въжи, същото въжи и за понятието виш интерес на детето. Практиката за гарантиране на този виш интерес е твърде разнообразна в държавите членки. По отношение на правото на подпомагане и защита, е, децата винаги имат виждания за това какво им помага да се чувстват добре. Тук трябва да се прецени дали е редно детето да бъде само с специалиста, кой го, раз, го разпитва, да се а, реши а, по какъв начин ще се общува с родителите и с други специалисти, които придружават детето по време на изслушването. И, и аз говоря по-бързо, отколкото се сменят диапозитивите, съжалявам. За това е, трябва да има обикновено едно лице, което да оказва помощ на детето и това лице да е независимо от родителите. Защото Родителите е, поначало носят повече задължения, обаче родителят винаги е предубеден и има възможности за манипулация. Тези възможности се намаляват, когато има независимо лице, което съпровожда детето по време на производството. И тук е, ми остават 30 секунди. Искам да кажа какви са нашите принципи. Принципът на висшите интереси на детето е основният за нас. Тук е необходимо спазване на правила, насоки и протоколи и трябва да се преценява непрекъснато доколко детето разбира. Направили сме въпросници, чрез които можем да оценяваме тази способност на детето да разбира във всякакви производства, във всякакви ситуации. Също сме направили и видеоматериали, чрез които да разясняваме на децата техните права да знаете какви са правата им, какво могат да искат. Е, и е, тогава е, децата, ако могат да задават въпроси, ако разбират повече, винаги се чувстват по-сигурни и могат много повече да помогнат на производството. Благодаря безкрайно. Беше изключително интересно. Благодаря за това, че спазихте времето. Госпожа Чинсон. Вие сте специализиран адвокат, Международното британско семейно право. Отговаряте към специализиран адвокатски кабинет с международно признание. Имате признат огромен опит при международните конфликти, свързани с отвличането на деца спазването на Хаската конвенция и регламента Брюксел 2. А така, че имате думата сега. Благодаря ви за това, че сте сред нас днес. Thank you, thank you, madam, and I too will try. Благодаря ви много, госпожо председател. Аз също ще се опитам да се впиша в 8-те минути. Онези от вас, които са специалисти по темата в залата, ще трябва да ми простят, ако се занимавам с някои от основните принципи, но мисля, че е важно да покрием основните елементи от конвенциите и международните правни норми, занимаващи се с придвижването на деца и да говорим за това как се е развило правото в различните държави членки. И е, всъщност този тип международни прави, правни норми – се съпоставят с а, а, националните правни норми, най-добре, когато се анализират през очите на детето. Децата се придвижват през граница по различни причини и семействата се придвижват. Те трябва да имат право да се придвижват. Животът ни става все по-сложен. И разбира се, че трябва да създадем механизми и политики за справяне с нелегално е, придвижване на деца, но тези политики трябва да са такива, че да не пречат на легалното предвижване на деца с техните семейства. И така, какво е най-важното тук? Необходима е сигурност и от гледна точка на политиката и от гледна точка на практическите мерки. А това става все по-сложно за осъществяване. Онези от вас, които работят в тази област, сигурно ще се съгласят с мен, че по-голямата част от ситуациите, в които има отвличане на дете от страна на единия родител, този тип ситуации са доста трудни за идентификация. Много са различни семействата. някои от тях са семейства, при които децата са от различни родители, могат да се местят в една държава за по-дълго, за по-кратко и именно заради това са ни необходими и конвенциите, и съответните е, прецеденти, за да можем да действаме възможно най-добре. Е, конвенциите от 88 и 96 година са основните текстове за закрила на децата. На слайда съм очертала основните им елементи. Като цяло става дума за определене на основните правни принципи, които са приложими при този тип ситуации и за гарантиране на закрила на правата на децата а, посредством съответната държавна политика. Сега да стигнем а, към нещо, до нещо по-конкретно, член 3 от конвенцията от а, от, от, от конвенцията. Става дума за а, ситуация, в която дадено дете се премества от а, дадена държава, в, в която обичайното му пребиваване, в друга държава, или пък ситуация, в която детето се намира в друга държава и не му се позволява да върне, върне в държавата си на обичайно пребиваване. Много е трудно да се определи дали тази ситуация е правомерна или не. Трябва да има много ясни норми за това до каква степен детето е било изведено от държавата си на обичайно пребиваване, какво е обичайното пребиваване, дали действително му е било попречено да се върне и така нататък. Двете конвенции и съответния европейски регламент обаче не дават определение на понятието обичайно местопребиваване и страна на обичайно местопребиваване. И по тази причина определението се е, развива динамично посредством е, тълкованията от е, конвенцията от Хага е, става ясно, че няма съд, който да има предвестнат от другите съдилища при е, тълкованието. Тоест, във всяка държава съответната съдебна система има право да тълкува това понятие по свое осмотрение. В повечето държави, членки в Европа, се прилагат няколко принципа за определяне на основното местопребиваване на детето. И е, когато се определя това местопребиваване, не се гледа нито какви са намеренията на родителите, нито писмените договорки между тях, а се гледа интересът на детето, стабилността на детето, степента на интеграция, която е постигнало детето на съответното място, дали е, се чувства сякаш принадлежи там. А някое по-малко дете по-лесно се чувства на мястото си, на ново място. По-порасналите деца по-трудно се адаптират. И затова за това е много важно да се има предвид, че е, е, намеренията на родителите е, не са основен елемент. Да кажем, двама родители местят се от Франция до Германия за една година – поради работа. Те са си мисли, че после ще се върнат обратно. Обаче, по време на този период, който е по-малък от една година, може да се окаже, че детето вече е загубило обичайното си место пребиваване във Франция и е, е добило ново обичайно местопребиваване в Германия. И ако попитате тогава детето, то ще каже, много ми е хубаво тук в Берлин, имам приятели, тук се чувствам добре. В такъв случай, ако, ако детето а, не бъде върнато обратно във Франция, това не е задържане, защото той е на мястото си на обичайно местопребиваване. И тук на това изслушване искам да подчертая следното. Много е важно да има много добро качествено и количествено а, разглеждане на позицията на детето. Също трябва да се видят и неговите възражения. Разбира се, трябва да се е, е, познават конвенциите, но най-важното е да се види каква е позицията на детето, какво се случва с това дете, какви са рисковете за детето и трябва да си даваме сметка, че трябва да се защитава детето и да се вземат прави всичките е, му съображения и усещания. Е, ще дам един пример. Една майка се мести с четирите си деца в Испания. Правомерно съпругът и се бил съгласил, те са се преместили в Мадрид през лятото на съответната година. Четири месеца по-късно четирите деца отиват обратно в Англия, за да посетят баща си в, за коледната вакансия. Обаче на края на коледната вакансия той не ги връща обратно в Испания и заявява, че това не е нелегално задържане, защото казват, че всъщност, въпреки че са се били договорили с майката, че а, те, а, те ще се преместят в Мадрид, а, децата всъщност не са загубили обичайното си пребиваване в Англия, тъй като в Мадрид не са се били приспособили, майката а, не е намерила стабилност и така съдът всъщност постановява, че действително децата не са, не са, не им е попречено да се върнат на място си на обичайно пребиваване, защото то е всъщност в Англия. Благодаря. Дам, Благодаря безкрайно. Високо оценяваме, госпожо, това, че иллюстрирахте с конкретни казуси принципите, които отстоявате. Така че ние се много внимателно проследихме вашето изложение. Сега давам думата на господин Бьор Сивердинг. Моля да ми извините, ако не произнесох правилно вашето име. Вие сте член на управителния съвет на, на мрежата на ГДБ. Една от мисиите на тази мрежа е да защитават правата на децата, израсли в семейства от такива чувсти, като се развива политики на равни шансове и антидискриминационни. Имате думата. Благодаря за това въведение. Благодаря и за поканата да говоря пред вас от името на НЕЛФА, Европейската мрежа на семейните сдружения на хората от общността ЛГБТ. Искам най-напред да започна с въведение, което ще унасловя така. Децата в Европейския съюз все още не се ползват от надлежни права поради дискриминация. Това въжи и за тяхната свобода на движение, както и за свободата на движение на техните семейства. И преди сме знаели, че при развод или раздяла на родителите има сложности за децата, но тя, тази сложност става още по-голяма, когато семейството е на, пар... на родители от ЛГБТ, така наречените дъгови семейства. В тази схема се представят правата, законодателството и политиката в областта на правата на човека за тази категория лица ЛГБТ. Виждате, че има една зелена ивица в Западна Европа по отношение на правата на тези лица и все още нещо като червен килим в източната част на Европа, с някои изключения, разбира се. Семейните права на общността ЛГБТ е, през последните десетилетия много се развиха, много е постигнато, но все още е, има разделение в Европейския съюз. Например, 14 са държавите членки, които признават равенство в брака, 14 не го признават. Е, по отношение на регистрираните партньорства, освен признатите бракове, само 6 страни признават такива партньорства, плюс 2 страни има, които ги признават ограничено. При съвместното осиновяване 14 страни го признават, 14 не. Почти няма права в Румъния, България, Полша, Словакия, Латвия и Литва. Всичко това се отразява върху децата. Не искам да се спирам подробно, но все пак трябва да припомня, че когато с майката или с бащата не са юридически признати чрез граждански съюз или брак, те не са посочени в удостоверението за раждане. От тук проистичат по-малко права и задължения за родителите, дори в извънредно сложни ситуации, по-малко права и по-малко блага за децата. Ако обичате следващия диапозитив, Е, свободата на движение е наистина голямо завоевание на е, гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, но какво означава членове на семействата в общността ЛГБТИ? Означава ли е, това сключен брак или регистрирано партньорство, какво означава пряк происход, биологично дете или е, осиновено дете или дете, е, което има происход от две майки. Е, трябва да кажем, че през юни месец бе решено делото Коман и съдът в Люксембург постанови решение, така че сега вече знаем, че когато се използва думата съпруг, това означава и съпруг от същия пол. Ето някои примери, чрез които мога да покажа колко е трудно да се живее в дъгово семейство и да ползвате правата си там. Това е Франческа. Виждате я с очилата. Тя е родена през 2012 година е, чрез медицинска намеса в Испания е, родителите и са Елини, която е гр... гъркиня, и Кейт, е, британка. Те живеят в Испания. Семейството е наистина международно. В, в Испания е, удостоверението за раждане признава и двете майки, дори да няма граждански брак или гражданско партньорство. Но когато трябва да бъде регистрирано детето в чужбина и Великобритания и в Гърция удостоверението за раждане от Испания не се признава. Гърция казва, не е възможно да приемем това удостоверение за раждане, тъй като не е възможно в Гърция едно дете да има две майки. А в Великобритания има майчинство на две жени, но само под определени условия. И едно от тези условия е, е оплождането да е извършено в Великобритания. Което означава, че Франческа остава без гражданство. Тя не може да получи паспорт в Испания. Освен това, на 3-месечна възраст е диагностицирана с рак и разбира се, семейството се опитва да направи всичко, което е по силите му, е, да намери лечение и място, където то да бъде проведено, но не е възможно с детето да се пътува, тъй като то няма документи. В е, този случай за това семейство се е стигнало до благоприятен резултат, защото един държавен служител – в Гърция просто си затваря очите и казва аз ще издам ново удостоверение за раждане, в което ще посоча само една майка и тогава детето може да получи гражданство в Испания. Но така детето губи една от майките си. И преиздаденото удостоверение за раждане не посочва двете имена на двете майки. Следващият е, пример е пряко свързан с е, днешната тема. Това е историята на Виктор. Е, едната му майка е датчанка и Джанет, а другата е Венета, чието име е променено за нашите цели и тя е българка. Детето се ражда след което майките се развеждат. И а, е, българската майка започва е, да полага усилия за издаване на удостоверение за раждане в България, но местната община отказва да издаде такова удостоверение, защото българското законодателството не признава майки лесбийки. Административният съд след жалба а, е, постановява да се издаде удостоверение за раждане, обаче е на мястото на бащата да не се пише никакво име. Дъчанката никога не е изслушвана в производството в България. Българската майка Е, успява да се снабди с международен паспорт и отвежда детето в е, България без знанието на е, датската му майка. През 2018 година има двуинстанционно производство, което датската майка губи, защото не успява да установи своите родителски права. Българските инстанции казват е, това не е възможно. Влиза се в противоречие с е, българския обществен ред е, и с нашето законодателство, така че детето дори не може да посещава и да се вижда с, майката, с майка си в Дания. За нас е много важно да се стигне до взаимно признаване на удостоверенията за гражданско състояние. И то не само от към форма, но и от към съдържание, за да не се стига до такива задънени улици за децата, които живеят в така наречените дъгови семейства. И бих препоръчал още веднъж да се прочете препоръката на съвета на Европа за личния и частния живот, издадена през октомври. Дъговите семейства съществуват, независимо дали законодателството ги признава и те имат същите права както, както другите семейства. Много е важно нашата правна система да признае този факт и да сложи край на дискриминацията както на децата, така и на техните родители. Благодаря. Благодаря ви много. Наистина, безкрайно интересни бяха тези случаи, които изложихте, много комплексни и създаващи равни условия за тези деца спрямо другите деца. Няма съмнение, че всички тези въпроси ще събудят въпроси от залата. И така, нека сега веднага да дам думата на доктор Андрея Шулц, четвъртия оратор, вие работите към Европейската комисия, Генерална дирекция правосъдие. Работите по преработка на регламент Брюксел 2А и сте първи секретар към Хакската конференция. Така че наистина работите активно по тези въпроси. Били сте директор на централна, централен орган по тези въпроси. Имате думата. Thank you very much. Благодаря много. Нека първо да благодаря от името на комисията на Комисията по правни въпроси и на координатора на Европейския парламент по правата на детето, с която имаме отлично сътрудничество. Много се радвам, че мога да говоря пред вас за състоянието на работата по регламента Брюксел 2А. Много се радвам, че можем да работим по тази тема и че има напредък. Както знаете, тук не става дума за промени по същество. В регламента има само разпоредби, свързани с юрисдикцията, именно в кои държави членки трябва да се вземе решението в случай на развод, раздяла и анулиране на брак и а, а, какви са а, отговорностите на родителите дост, по отношение на предоставяне на достъп на родител, и на родителски права има връзка и с конвенцията за отвличанията. комисията се основава на международното право и на, европейс... на работата на Европейския парламент и по-конкретно петициите, които са изпратени към Европейския парламент и програмата Медия на Европейския съюз. Работим с държавите членки и организираме редовни срещи с централните органи, работещи в тази област, особено а когато има а, сложни ситуации, организираме конкретни двустранни разговори, за да видим какво, какъв е проблема, къде са трудностите при кандидатурите, какво може да се, при приложението и а, какво може да се подобри. А, когато има ситуации на отвличания, трябва да действаме възможно най-бързо. Целта ни е да повлияем на скоростта на приложението на мерките в съдебното производство, премахване на екзекватурата и подобряване на сътрудничеството между централните органи в различните държави членки. Какви са подобренията? В повече подробности. Първо, по отношение на връщането, процедурите трябва да се ускорят. Това беше нашата цел. Комисията предлага също така да има и процедурна хармонизация, т.е. да се ограничи до по-малък брой броя на съдилищата, които имат право да работят по тези сложни случаи, както и инстанциите за обжалване. Но държавите членки не се съгласяват с тези мерки не поради принципно несъгласие с целите, а поради съображения свързани с субсидиарност. Работим и по други въпроси и по-конкретно медиация, която показва по-добри резултати за детето в дългосрочен план. Тук виждате и зна... думи в червено на слайда. Това означава, че съветът е взел решение, че това ще се случи. Става дума за задълженията съдилищата да изслушват децата. Не във всички държави членки обаче съществуващите международни правни норми е, водят до конкретни права за гражданите защото принципно тези текстове водят до задължения за държавата. Затова сега целта е да подобрим взаимното доверие между системите и когато става дума за изслушването на детето, да има яснота какви са принципите, вземайки предвид въпросите и за достъпа, и за правата, родителските права за премахването на екзекватурата. Също има принципно съгласие. Трябват обаче процедурни предпазни мерки за силване на правото на защита. Но принципно имаме съгласие тук сега за прилагането на решенията. То е на национално равнище по-настоящем. Въвеждаме минимални, хармо, минимална хармонизация за основанията за отказ за а, прилагане в, в, в контекста на екзекватура има ситуации, в които в дадена държава членка съдът взема решение и то е, е декларирано като приложимо в друга държава членка, обаче в съответната друга държава членка, за да се приложат принудителни мерки, се изискват много да, да се отговори на по-голям брой критерии. Затова се опитваме да хармонизираме и тези изисквания. За настаняването на детето. В регламента такива мерки се вземат предвид, се, се прилагат, когато дадено дете има нужда от ново семейство, в което да живее, е, но ситуацията е такава, че не е желателно да се пристъпи към осигновяване. Практическите мерки обаче са твърде различни. И най-сложното е, когато има деца, които са трудни и много трудно може да, е, да бъдат възпитани. И тогава се месят а, е, държавните органи и а, е, а, доста се осложняват нещата. Има ситуации, в които в дадена държава може да бъде настанено детето в приемно семейство, но това дете вече има добри връзки с друго семейство в друга държава и това друго семейство може да го а, приеме по по-добър начин. За защитата на данните, отново с въвеждането на новия регламент за защита на данните, става все по-ясно колко е важно да се предприемат мерките за коректна защита на данните. Там, където има отвличане на дете, когато тече процедурата за връщане, съдът няма юрисдикция върху темите достъп и родителски права, а само върху връщането. Същевременно обаче може да се даде на съда право да осъществи проверка дали а, се организира достъп за другия родител, а, след като детето е върнато. Какви ще са следващите стъпки? Работим много активно. Тази седмица най-вероятно ще се проведе последната среща на експертите по правосъдие и вътрешни работи. И а, следващата седмица е, ще е, е има още едно заседание на 7 декември. Е, темата, надяваме се, ще бъде разгледана на съвета по вътрешни работи и правосъдие. Надяваме се, че и най-вероятно румънското председателство ще финализира работата по темата и най-вероятната дата на приложение – е 1 юли 2022 година. Изглежда далече, но честно казано, последните три години минаха много бързо, така че и тези най-вероятно ще минат бързо. Благодаря. Благодаря ви много, госпожо, за а, вашата твърдост, а, за прилагане на а, процедурите и насърчаване на медиацията. Надявам се, че председателствата на следващите председателства на Европейския съюз е, ще вървят в тази посока. Вие подхранихте нашата надежда. Благодаря ви за решеното от вас. Сега откривам дискусията. 10 минути, господин председател. Ще е, помоля е, колегите да спазат това изискване 10 минути за въпроси и за отговори, защото следват още два панела. Там също може да се включите. И така, има ли желаещи да зададат въпроси? Не виждам такива. А, госпожа Копе. Благодаря, благодаря, че ми давате думата е, аз работя към адвокатурата в Брюксел и искам да подчертая а, ситуацията на децата, които произлизат от най-отдалечените райони, Гваделупа и другите. И има едно, работя по едно дело с а, Белгия при тези случаи трябва да се има предвид, че няма всеки ден самолети към Европа. Привлича вниманието на комисията по този въпрос. Става дума за деца, при които има материални затруднения, които не се взимат предвид. Благодаря ви много, госпожо. Наистина това е важен въпрос защото знаем за труднените преходи и наистина комисията трябва да отчита тази, тази ситуация. Не виждам други желаещи да зададат въпроси, така че може да преминете по-нататък, но може би Андрея Шулц би могла да даде отговор по най-отдалечените е, въпроси този е, въпрос, който беше зададен. А, така че, ако искате да отговорите, дигайте ръка. А, не, аз е, не съм а, а, срамежлива. Знаем за този проблем, но за съжаление този проблем до голяма степен, е, и се страхувам, че трябва да го кажа, се създава от материалното законодателство на държавите членки. Е, когато е, Франция е страната, която трябва да проведе производството, европейското право не може да определи компетентния френски съд. Зная от колегите от агенцията за правата, за основните права и от колеги от е, съвета на Европа, че се полагат усилия за изменяване на материалното законодателство от държавите членки, за да се улеснят подобни ситуации. Е, не е ли е, възможно да се въведе понятието отдалеченост, ако става дума, ако живеете в Каледония, часовете са дни, Полинезия 24 часа, така че не можем да променим географските дадености. Не виждам други желаящи да се изкажат, така че отново давам думата на председателстващата. Благодаря. Сега ще преминем към втората сесия, втория панел. Благодаря на всички които ще се изкажат този панел, които съществиха много значителна а, дейност. А, тук а, ще изслушаме практическия опит, а, свързан с изслушването на децата. Каква е практиката при административните а, съдебните процедури, при отвличане от един от родителите, друга държава, правото на детето да бъде изслушано във всяко едно производство. Това е залегнало в Конвенцията на ОНЕ за правата на детето. Но как стоят на практика нещата? Е, трима са нашите експерти. Е, ще започна с доктор Далия Кругер преподавател по международно частно право в Антверпенския университет от 2010 година. Тя се включва в много европейски следователски проекти в тази, по тази тематика. И сега ще ви изслушаме с голям интерес така че да се напредне в тази материя и слушването на децата. Имате думата. 15 минути. Мате. Благодаря, благодаря за това, че ме поканихте. В началото ще кажа, че тук ви представям съвсем предварителни резултати от проекта Voice превод на български глас. Това е научен проект, съфинансиран от Европейския съюз. Както виждате, партньорите в проекта са изчезнали деца Европа, университетите в Антверп, Генуа и Гент, Център ИКО, МИК и Child Focus. Някои от тях са тук в залата. Благодаря им за тяхното сътрудничество и разбира се, Искам да благодаря на тези колеги от университетите в Антверпен и Генуа, които работиха върху юридическите аспекти на проекта. Какво направихме в този проект? Извършихме анализ на съдебната практика от 1 март 2005 година до 31 декември 2017 година. 1 март 2005 година е датата на влизане в сила на регламента Брюксел 2А, а датата 31 декември 2017 година е началната дата на нашия проект. За това сме използвали този времеви отрязък. Не можахме да включим всички държави членки поради финансирането, с което разполагахме. Анализирали сме 938 съдебни решения от страните, които виждате на диапозитива, 8 решения на съда на Европейския съюз в Люксембург и 54 решения на съда за правата на човека в Страсбург. Какви са нашите констатации? Анализирахме е, как се прилага понятието виш интерес на детето и как това понятие се съчетава с други водещи понятия в тази материя. И тук, разбира се, като част от висшия интерес на детето, е, сме анализирали доколко детето се изслушва, по какъв начин, Виждаме, че съдилищата по различен начин използват понятието висши интереси на детето. Някой път съдебните решения това понятие дори не се използва, защото се смята, че конвенцията гарантира висшите интереси на детето, т.е. не трябва те да бъдат подложени на изследване в конкретен случай за конкретно дете. Имаше и случаи, в които висшите интереси на детето бяха тясно свързани с основанията в Брюксел 2А и в Хакската конвенция. Имаше и случаи, в които понятието висши интереси на детето са обвързани с основанията за изключение. Например, непоносимо положение на детето, на което трябва да бъде сложен край. До някъде съдилищата имат склонност да разширяват изключенията, предписани от нормативните актове. Имаше и някои съдебни решения, които анализираха висшите интереси на детето като самостоятелно, автономно понятие извън нормативните актове, които цитирах. Когато изрично се споменават висшите интереси на детето и на този диапозитив сме анализирали само изричните споменавания на понятието, макар че сме изследвали и мълчаливото препращане към висшите интереси, но нямаме време за това днес. В, ам, 50 случаи висшите интереси са пряко свързани с Конвенцията за правата на детето. В 167 е, случая от проучените от нас е, с Конвенцията от 1980 година за отвличането на деца. В 38 от съдебните решения, които анализирахме, е, висшите интереси на тето бяха цитирани в контекста на национален или международен акт, различен от посочените по-горе. В 26 случая са свързани с практиката на Европейския съд за правата на човека. 16 от тези позовавания и препратки са към делата Нойлингер, Мамусо и Хикс срещу Латвия. Тоест, решението Нойлингер има много голямо отражение. Някои национални съдилища го цитират пряко. Ако обаче и чуете специалисти по правата на човека, те е, ще е, кажат, че делото Хикс срещу Латвия е, е така да се каже, преодоляло съдебната практика Нойлингер. Но все пак, все още решенията на националните съдилища преди всичко препращат към Нойлингер, а не толкова към Хикс срещу Латвия. В 30 и два случая висшите интереси на детето са свързани с препратки към друга съдебна практика, собствена или чуждестранна, в много от случаите е английска съдебна практика. От тези 32 цитирания, 3 са цитирания на практиката на Съда на Европейския съюз и 145 са съдебните решения, където висшите интереси на тето са свързани с други източници, включително юридическа литература. Значи най-вече понятието висши интереси на детето се тълкува в контекста на страната на обичайно место пребиваване. Някои съдилища е, не навлизат в такъв анализ, но когато се визират висши интереси, най-често това се прави, както казах, в връзка с обичайното место пребиваване не винаги съдилищата казват това, но почти всички съдилища приемат, че най-висши интереси на детето означава своевременно връщане на детето, макар и не винаги да се третира въпроса за подготовката на това дете. Съдилищата смятат, и то правилно според мен, че висшите интереси имат предимство пред това да бъде наказан родителят, който е извършил отвличането или друго нарушение – е, висшите интереси се тълкуват е, в е, връзка с конкретното дете, не като абстрактно понятие. Също така, висшите интереси някой път насочват към положението в държавата по обичайно местопребиваване, а някой път и към положението на държавата, където детето е получило убежище. Често пъти висшите интереси се свързват с понятието тежък риск за детето или с нетърпимо положение, в което то е изпаднало. Съдилищата също смятат, че във висш интерес на детето е да се отчете мнението на детето. Тоест, във висш интерес на детето е то да бъде изслушано, включително и да каже какво според него е в негов интерес. Е, по отношение на висшите интереси и е, конфликта между родителите, е, родителите не полагат достатъчно усилия за това да намалят конфликта помежду си. Мисля, че Ищар ще говори повече по този въпрос. Висшите интереси във всички случаи, които анализирахме, във всички съдебни решения бяха водещ принцип за децата и този принцип за съдилищата също и този принцип се използва за да се претеглят правата на родителите и на е, децата съответно. Е, ето какво показва е, нашия анализ. Положителни и отрицателни фактори, свързани с висшите интереси. В ляво са положителните, в дясно са отрицателните. Отрицателните е, са част от по-дълъг списък. Е, виждате, че злоупотреба е, нарушаване на правата, малтретиране не съответстват на висшия интерес на детето, докато благополучието съответства на висшите интереси на детето. Значи съдилищата следят за това благополучие на детето. Юристите и адвокатите знаят точно какво се има предвид под думата, под думата благополучие. Но една част от нашия проект се е, осъществява от социолози. И на по-късен етап ще имаме констатации за това дали понятието благополучие правилно се разбира навсякъде. Поддържане на семейните връзки. Ако има силна връзка между детето и родителя, който извършва а, отвличането, във висшия интерес на детето е да се поддържа тази връзка с родителя, макар той да е имал неправомерно поведение. Също така, висше интерес на детето е да има добри условия за живот за детето, да има добра психологическа и образователна, възпитателна среда за него. Удовлетворителна среда означава не по-добра или по-лоша просто от тази в другата страна. Ако погледнете последния фактор в списъка с отрицателните фактори, той гласи недостатъчно финансови средства, липса на работа. Така че удовлетворително не трябва да се тълкува едностранчиво. Сега преминавам към изслушването на детето. Съдът, съдилищата са изслушали деца в 194 дела. Детето не е било изслушано в 126 дела, но е, това е мотивирано. Ние сме се съсредоточили, както казах, в, върху съдебната практика, не върху нейния страничен анализ. И в тези 194 дела, в които детето е, е било изслушано. Преди всичко това е било направено, за да се чуе дали детето не възразява срещу връщането, защото това би съставлявало основание да се отхвърли искането за връщане. Често пъти обаче съдилищата излизат извън тази рамка и изследват дали има риск за детето да бъде върнато и казват, нека изслушаме детето, за да видим какво е неговото мнение и дали от неговите думи би бил очертан такъв риск. Е, също така, детето е изслушано с цел да се установи дали би се приспособило към новата среда и е, всички тези различни критерии много често дори са съчетавани. Сега по отношение на делата, в които детето не е изслушано, съдилищата най-често се мотивират за липсата на такова изслушване. Мисля, че е, това се дължи преди всичко на работата на Европейската комисия и на регламента Брюксел 2А. Е, въпросът за изслушването е поставен в центъра на вниманието и се изисква мотивиране. Често пъти е, не може да бъде изслушано детето поради неговата възраст и липса на зрелост. Както знаем, най-често обличат се съвсем малки деца, но господин Звявка каза, че понякога децата и съвсем крехка възраст могат да изразяват мнение несловесно. Така че тук има какво да се поработи. Е, често пъти съдилищата казват, е, не сме изслушали детето поради е, това, че е неуместно изслушването му да кажем, детето е болно и поради това не може да съобщи мнението си. Някой път не е изслушано детето, защото друга инстанция или друг съд е изслушал детето, поради което не е необходимо това да се повтаря. Също така, когато има примери за манипулация, съдилищата не са склонни да изслушват децата, когато е възможно децата да преживеят травма, тогава се смята, че не е във висше интерес на детето да бъде изслушвано или пък, че не е необходимо да бъде изслушвано. Тук също има какво да се работи. Благодаря ви. Благодаря. Е, благодаря ви много. Е, подчертахте колко важно е това изслушване на децата, значението на това изслушване и действието на въпросите при много малки деца. Така че трябва да бъдем особено внимателни по тези аспекти. Вторият ни експерт в този панел, Франциско Хавиер Форкада Миранда. Благодаря ви за това, че откликнахте. Вие работите към Шия съдебен съвет били сте апелативен съдия към Мадридския съд и представлявате Испания в международната мрежа на съдиите. Подобно на предишните оратори разполагате с 15 на минути, за да направите вашето изложение. Благодаря ви много, госпожо. Бях подготвил едно представяне, но 8 минути няма да ми стигнат. 15 минути уточнява председателстващата. Така че можете да направите спокойно вашето изложение и след това ще има въпроси към вас. Добре, 15 минути. Ще изложа като начало някои важни идеи и след това ще направя моето експозе. Не искам да подчертая преди всичко една съществена идея, мисъл. В наш, страна, съм бил съдия по семейни дела в продължение на две години. Така че имах възможност да изслушам много деца. А що се отнася до изслушването на малолетни, малолетни лица, мога да кажа, че изключително трудно да се изслушват тези деца в условията на семейен конфликт и съдебно производство. Конвенцията на не член 12 и други разпоредби, 24 член на Европейската харта това са разпоредби от международното право, които трудно се прилагат на практика. В действителност, именно тук е изключително трудно да се прилагат тези разпоредби. В продължение на 5 години съм представил Испания в Комитета за съдебно сътрудничество. Именно там се очертаха основните насоки на конвенциите. Имаме наръчник, в който е разписано как да се отнасяме в рамките на съдебно производство към малолетните лица. Но смятам, че е, на практика нещата съвсем не са така съвършени, както това е предвидено в международните текстове. За да бъдат е, изслушани е, малолетните лица, трябва държавите да разполагат със специализирано законодателство, а освен това, лицата, които разговарят с малолетни, трябва да са преминали през специфично обучение. Независимо от съдебното производство, всички тези специфични елементи трябва да бъдат взети предвид. Трябва да се преодолеят културните препятствия. Ние трябва да се адаптираме да, към малолетното лице. Има случаи, когато става дума за деца с увреждания, тези лица трябва да имат, т.е. имат по закон на същите права, които имат и другите. А ние трябва да се съобразим с вида на тяхното увреждане, а за да направим това, трябва да сме преминали през съответното обучение, трябва да сме обучени за това. В противен случай няма да можем да изслушаме правилно децата. На каква възраст от каква възраст можем да изслушаме детето и да сметнем, че мнението му е от значение. Това, което искам да прокарам като идея тук и да изложа пред парламента е, че няма абсолютен принцип. дори да не разполага с известна зрялост детето, то може да се изрази но и това не означава, че мнението му не трябва да бъде взето предвид в едно производство. В много от държавите се казва от такава и такава възраст можем да приемем, че детето разполага с определено ниво на зрялост и може да се вземе предвид неговото мнение понякога се включват експерти, психолози, и е, има едно скорошно проучване, е, според което е, 17 различни специалисти е, се включват при едно такова, един такъв разговор с малолетно лице. Трябва ли наистина толкова много специалисти, за да се изслуша съгласно правилата едно малолетно лице? В някои държави, за да се изслуша дете, се включва психолог, социален работник. А в други държави са необходими 6 месеца. Едно първо изслушване, първи разговор, след това очна ставка, след това разговор с присъствието на родителите и е, в крайна сметка подобен подход създава несигурност. А Конвенцията на ООН е, не винаги се прилага правилно в отделните държави. По отношение на на регламента Брюксел 2А, бих искал да посоча следното. Ако в тези рамки работата по този регламент ще доведе да се преработи всичко това, което е залегнало в Европейската харта и в Конвенцията на ООН, дали става дума за позитивно право или за препоръки, въпросът ми към вас е това ще доведе ли до по-добро изслушване на гласа на децата, на малолетните. Как ще направим така, че държавите членки да могат да осъществят при по-добри условия изслушването на децата, на малолетните лица. а, а, на 1 юли а, година ще влезе в сила този нов текст. А, така че как на практика това ще се осъществи. Имаме също така и наръчници, ръководства а, за осъществяване на тези изслушвания. А, напоследък се подчертава, че няма как да оценим степента на зрялост на децата. Дават се някои препоръки за действията на практика и по-специално как трябва да се отнасяме към детето в рамките на съдебно производство. Изключително важно е да се отчита факта, че практическото прилагане на международните разпоредби в отделните държави не е придружено от правилно прилагане на тези разпоредби. А сега ще премина към моето експозе. Как да се оцени е, това, което казва детето в някои специфични производства в случай на отвличане от родител. Обикновено се смята, че детето, малолетното лице е определена степен на зрялост. Ако и в е, такъв случай се взима предвид неговото мнение, а ако не е достигнало тази степен на зрелост, то не се взима предвид. Става дума за случаи, при е, които е, трябва да се установи дали е, нали, да детето се пречи да се върне в държавата, от която е било отлечено. А е, тук на този слайд е, при подобни случаи на домашно насилие, сексуално посегателство и други актове на насилие мнението на детето има по-малка тежест, отколкото случаи, при които лицето с призната степен на зрелост е против връщането в държавата, от която е било отвлечено. Още един елемент трябва да се вземе предвид. Правото детето да бъде изслушано е право, но когато то се осъществява при съдебно производство. А колегата казва, че има някакъв превод с превода на полски. А, да, благодарим на полската кабина. Нещата са ред. И така, когато става дума за изслушване на малолетно лице в национални съдебни производства, в някои държави е, се смята, че декларацията и заявлението на е, детето е, е доказателствен елемент и а, тогава ще се приложи състезателния принцип. Другата страна ще може също а, да се изкаже, а ако това не е такъв елемент доказателствен, а, е, това е просто мярка, при която е, малолетния е, ще изрази своето мнение, но няма да се приложи състезателния принцип. Начинът по който ще се осъществи това изслушване има голямо значение за предоставянето на тежестта на това изявление – а, тук се е представена ситуацията според регламента Брюксел 2А. Става дума за международно отвличане на малолетно лице при подобни дела. Волята на детето се взима предвид в законодателствата, които приложили регламента Брюксел 2А. Ако малолетният не е правилно изслушан, тогава можем да попаднем в ситуация, при която решението, съдебното решение няма да бъде признато в друга държава и причина за това ще бъде, че не са спазени правилата за изслушване на малолетния. Тъй като тези условия се различават в отделните държави, има дела, при които малолетният не е бил изслушан при съответните изисквания за правилно изслушване, и подобни конфликти се срещат. Даже е сезиран на Европейския съд с подобни дела. Така че това е сериозен проблем. Това е предложението на комисията от юни 2016 година. А, имате известно закъснение, казва председателката. Да, е, ще е, приключа своето изказване. Е, как можем да подобрим ситуацията с новия текст на регламента? Защото при сега действащия имаме затруднения именно с това, че не по един и същи начин се осъществява това изслушване в отделните държави. Но това наистина е от голямо значение. Благодаря ви много. Благодаря за тези въпроси, върху които заострихте нашето внимание. Е, Сега ще дам думата на Соня Бенделаид Касна. Вие сте в, работите в жандармерията, ръководител на бригадата за предотвратяване на малолетни престъпления. По образование сте юристи, психолог, специализиращ в областта на детското развитие и на подрастващите и е, в това си качество ще говорите за децата в опасност. Благодаря. Je vous remercie et sachez que je suis absolument euh, très honorée. Е, благодаря ви много. Наистина е чест за мен е, възможността е, да обсъждам с вас тези въпроси в навечерието на годишната от Международната конвенция за правата на детето. От 20 години работя в тази сфера за защитата на децата. Вие подчертахте, аз всъщност съчетавам две увреждания, така да се каже, защото при подобни срещи установявам, че наистина има голяма полза от брака между психологията и, и е, дейността на юрист. И така, по отношение на изслушванията на деца в рамките на трансгранични международни семейни конфликти, е, това може да се осъществи последния начин е, в рамките на тези 15 минути експозе ще изложа следните елементи. Това, което искам да подчертая на първо място е, че бригадата за превенция на младежката престъпност, която ръководя. В тази бригада пет души работим и всичките петима са обучени да изслушват, да разговарят с децата. Всички ние сме доброволци и специализирани в тази сфера. Второто нещо, което искам да подчертая, е, че ние изслушваме децата в рамките на съдебно производство, но е, само за наказателни производства, а не и граждански. Това означава, че когато е, ние се срещаме с е, децата и разговаряме с тях, е бил сезиран магистрат или прокурор или съдия, следовател и в наказател, наказателната сфера. И когато а, трябва да се и разговаря с децата, те се обръщат към нашата бригада, защото ние сме специализирани в тази сфера. Това означава, че тези деца, с които ние разговаряме, са или жертва, или свидетели а, при наказателни дела. Ние изслушваме а, децата от а, а, възраст, когато те а, са в състояние да говорят а, от а, собствено име, казвайки аз. А, и с а, известни а, вербални а, умения. Невербалното иска също е важен, но тъй като наследователите задачата е да установят истината или поне обективно, обективността на фактите и децата трябва да могат да а, разговарят. Така че а, възрастта, която обхващаме е от 3 до 12 години. А, по-големите деца се изслушват от други звена. Изслушваме също така малолетни, които имат някакви увреждания, патологии или сложна, в сложни ситуации живеят. Така че сме разговаряли с деца, които внезапно са пристигнали в Франция, някои от тях не говорят добре или изобщо не говорят френски език. И именно такъв е контингентът, който изслушваме. сега ще ви изложа моята практика. важно е да припомня, че дълго време във Франция децата не бяха изслушвани и а, детето, дете а, а, означава латинския корен а, лице, което все още не говори. Така че френските магистрати дълго време смятаха, че не е важно да се изслушват децата, приемайки, че те или много лъжат, или не са а, дееспособни. Тоест, че не е особено важно да вземем предвид изявленията на децата. От 1998 година насам изслушваме тези деца и важното тук е не само, че ги изслушваме, а и че се стремим да обвържем това с тяхното стояние, техния интерес и проблемите, с които те се сблъскват. И така, при случаите на трансгранични семейни конфликти, важното на първо място е лъжливо твърдение на един от родителите, за актове на насилие, и малтретиране на едно от общите им деца. И тук затрудненията са два вида. Първо, да се установи истината – Наистина това е изключително трудно при е, отсъствие на доказателства, е, защото става дума за тежестта на, на думата на единия и на другия родител и е, е нещата стават още е, по-трудни, когато е, децата се използват като инструмент. Но всъщност за каква истина, за коя истина говорим? От юридическа гледна точка става дума за историческата истина, достоверността на фактите, а от психологическа гледна точка става дума за субективната истина, тази на субекта. Как да съчетаем двете? за всички професионалисти е важно да има две работни хипотези. Първата е това, дали, в случай, че е вярно твърдението на родителя и наистина са осъществени актове на насилие, детето е жертва, или пък става дума за лъжливо твърдение и обвинения родител, който се намира в чужбина, всъщност не е осъществил актове на насилие, детето не е било малтретирано. И при този втори случай детето се използва като инструмент от е, обвиняващия родител. Е, то ще е, бъде заложник в този конфликт и последствията за тези деца са изключително тежки. Един психиатър, Гарнер, говори за синдром на родителско отчуждаване. Няма да говоря сега за този синдром, защото трябва да навлиза много по същество и дълго да отнема от вашето време, е, детето е манипулирано тук и е много важно да отделим зерното от плявата и това е доста трудно. Е, така че е, тук червената нишка за мен е обучението на всички професии, които са включени в този процес, не само на следователите. А, така че при а, лъжливите твърдения, ситуацията е изключително трудна. Вторият случай е да изслушаме децата, когато става дума за домашно насилие и когато това е установено в друга държава, не във Франция, едното от родит... един от родителите е французин, при 95% от случаите Децата, които изслушваме, са се върнали на територията на Франция заедно с майка си. И днес, през 2018 година, 2019 скоро, можем да установим, и аз се радвам за това, че парадигмата е променена. И тъй като аз съм и преподавател по тези теми, Става дума за деца, които са само свидетели на домашното насилие. И се, доскоро се смяташе, че, това, че не е важно те да бъдат изслушани, да бъде чут техния глас. А промяната е, че вече се смята, че децата, които живеят при такава атмосфера, тези деца не са само свидетели на домашно насилие, а негова жертва, въпреки че не са били пряк обект на актове на насилие. Така че това е изключително важна промяна. И като следователи ние се сблъскваме с едно затруднение, тъй като тези деца са поставени в ситуация, в която лоялността към родителите им е поставена под въпрос. И те са натоварени с отговорността да изберат на коя страна да застанат. И при кой от родителите да живее това дете, дали да остане във Франция с майка си или да бъде изпратено при баща си, който също иска да упражнява родителските права. може ли да се върнем на предишния слайд? не се вижда тук много добре, светлината не е добра. Това е, е помещението, в което приемаме децата за разговор. Те или идват сами, или са придружени. Ако родителите не са достатъчно безнадежни, ги придружава адвокат или друго обучено лице. И така те биват тук изслушвани. Да, важното е разговорът тук в тази, това предварително помещение да поработим с децата, така че да ги успокоим, да отчетем техните емоции. Трябва да вземем предвид техния страх, гняв, омраза, любов, тъга, отчаяние, вина, срам – всички жертви изпитват това, особ... навсякъде. И това се отнася в пълна степен за тези деца. А, това е помещението, стаята за разговори, за изслушване. И когато става дума за наказателни дела, се филмират тези разговори. Това е камерата ни, защото трябва да се запише и невербалната комуникация. На втората снимка това е съкреслата в едно от креслата сяда детето, в другото е, разговарящия с него. И в заключение искам да кажа, че е много важно да се има предвид, че детето не е, е възрастен малък възрастен. Не може да, се, да го разговаряме с 3 годишно дете, така както разговаряме с 11 годишно или младеж на 17 години. Също така трябва добре да сме запознати с различните а, етапи на развитие на детето, когнитивни, социални и така нататък, и да имаме предвид всички травми, които преживява едно дете в резултат на тези конфликти. Е, деца, разкъсвани между двама родители е, и трябва да направят избор. Също е, така трябва да отчитаме и податливостта им на въздействие – всички тези знания са изключително важни и за следователите, за магистратите. Аз участвам в обучение на магистрати по тези аспекти. Това е изключително важно. Работя и с здравни работници, социални работници наистина всички професии, които имат отношение към закрилата на малолетните и непълнолетните лица, да преминат през такива обучения. И във Франция, а и в нашата област работим усилено по тези въпроси. За мен обучението е едно от решенията, освен на превенцията. А, и наистина обучението, насочено към психологическите аспекти а, при разговорите с децата. Да, наистина това изисква средства, но Искам да подчертая, че тези средства, инвестирани в обучение и превенция, винаги ще бъдат по-низки от разходите за здравеопазване, за да се премахнат последствията върху децата от тези конфликти. Благодаря. Благодаря ви много за всичко, което разказахте. Е, вие споделихте с нас и познанията си, и своята посветеност. Е, честит рожден ден ви пожелавам и приветствам и съпругът ви, който е тук в залата. Сега, а къде са цветята? На се спокой. Преминаваме към Последната част – медиацията. Няколко, на, на, на няколко пъти бе споменавана медиацията като средство за преодоляване на семейни конфликти и за подпомагане на родителите да намерят нов начин да са родителстват и да си споделят родителските отговорности Имаме двама експерти. Ядисън Шалаби от Ренита International Child Abduction Center, организация в Обединеното кралство, която е реномирана в световен план. Става дума за медиация, международна медиация в, област, в областта на родителско отвличане. Повече от 17 000 обаждания получава горещата линия на тази организация годишно. Заповядайте, госпожо, за да говорите за медиация. Um, Благодаря ви много, че ме поканихте тук днес. Споменахте е, нашата организация, Районайт. Ние сме неправителствена организация организи... Е, е, в Великобритания свързана с Министерството на правосъдието. Предлагаме различни услуги на родителите между 500-600 нови оплаквания за отвличане е, получаваме всяка година. Подкрепяме родителите и и помагаме при разрешаването на, на ситуацията. Затова управляваме и помагаме при огромна част от този тип случаи. Знаем а, кои неща работят добре и кои не. Другата услуга, която предлагаме е медиацията в случаи по-конкретно на отвличане от страна на един от двамата родители. Медиацията, както не случайно споменахте, е средство, което дава добри резултати при разрешаването на проблемни ситуации, но за съжаление твърде малко случаи се прехвърлят за медиация. Започнахме работа а, през а, 2017 година, обаче а, има твърде много експерти, които се оказват, че обесърчават родителите А, да не прибягват към медиация. И тогава поискахме да се въведе пилотна схема за медиация. Можем ли да се върнем на предходния слайд? Целта ни беше да има присъстващ медиатор в съда. Съда, който се занимава по-конкретно с случаи на семейно отлично деца по Хагската конвенция и не по Хагската конвенция. И се дава, дават съвети за управлението на делата, свързани с такива отвличания. И е, се обръща специално внимание на медиацията и родителите във, всеки, във всяко едно такова е, дело биват е, насърчавани да разговарят с медиатора. Проблемите, с които се сблъскваме, са свързани с това, че медиацията е, е, е доброволна. Е, така че съдията не може да назначи медиация, но може да я насърчи. Пилотната е, схема започна в началото на годината, през април. Виждате сега на този слайд случаите прехвърлени за медиация – и виждате как в момента, в който през март е, навлязоха новите а, насоки за практиката, а, веднага се увеличиха случаите на насочване на страни по такива дела към медиация. Следващия слайд показва а, случаите, в които има медиация – И отново броят на случаи на препращане към медиация се е увеличил по време на пилотния проект и в 66% от тези случаи вече има постигнато споразумение. Родителите сядат заедно, преминават през 9 часа медиация а, е, а, е, за 2 дена и накрая постигат някакво съгласие, така че не се налага да влизат в... да продължават съдебното дело. Тук можем да видим е, условията за провеждане на добра медиация. Първо, подкрепа от страна на съдиите. Но не само подкрепата от страна на съдиите е важна. Необходимо е съдебното производство по този тип дела в съответната страна да е ефективно. Ако има отвличане по Хагската конвенция в страна, в кои, която не изпълнява отговорностите си по Хагската конвенция, тогава няма как медиацията да доведе до добри резултати, защото даденият родител знае, че цели две години ще се чака докато а, делото м, стигне до своето решение. И а, този родител много добре знае, че а, накрая на тези две години а, детето ще бъде обявено за по-адаптирано в, в, в страната, в която е отвлечено и накрая ще бъде оставено там. А, следващото нещо, което е необходимо за да процъфтява медиацията е подкрепата на правните специалисти. И това е най-трудното за нас в Великобритания. За съжаление, нагласата на юристите, естествената им нагласа е да отидат директно към съда. За тях отвличането на дете от един от родителите е правен проблем и трябва да се намери съдебно решение. Обаче, половината от юристите в Великобритания все пак подкрепят медиацията, насърчават родителите да прибягнат към медиация, но другата половина съвсем не проявяват а, а, такова положително отношение и има родители, които ни казват Съдията ми, а, извинете, адвокатът ми ми каза изобщо да не се занимавам с медиация, за да не губя време. Това е едно от предизвикателствата пред нашата работа. Но слава Богу, в Великобритания правна помощ ще предоставя на всички е, родители съгласно правната съгласно Хакската конвенция. Това означава, че медиацията не им струва нищо. Има и финансова помощ, която позволява на съответния родител да пътува до Великобритания, за да участва в медиация. Е, тази помощ покрива полета и хотела. И се оказва, че ако това е така, а, а, и това е нашата практика, а, виждаме, че ако двамата родители са в една и съща зала и говорим за проблемите, много по-добри резултати ще даде тази медиация. Оттам нататък има и различни възможни възможности за предоставяне на правна помощ и за ответника, родителя ответник и в над 60% от случаите такава правна помощ се предоставя. Така че за повечето родители медиацията е безплатна. Ако нямат право на такава правна помощ, а, ние им предоставяме медиация про боно, защото твърдо вярваме, че не е допустимо поради финансови затруднения даден родител да не може да участва в медиация и да не може да намери едно доброволно решение на проблема. Може да се използва и скайп, но установяваме, че когато и двамата родители са в една и съща зала, процесът е много по-ефективен. Разбира се, ако дадения родител в Австралия, в Нова Зеландия няма как да, да пътува, не може да си го позволи или да кажем по здравни причини не може, тогава приемаме този тип медиация. Но а, ус, сме установили, че а, много по-добре се действа, когато а, всички са на едно и също място. Нещо, което ни безпокоеше преди няколко години, беше следното. Идват при нас родителите, протича медиацията, стига се до съгласие. Обаче оттам нататък ние не получаваме никаква информация какво се е случило по-нататък. Изобщо не знаем, успели ли са да, да а, а, приложат договореното на практика, всичко добре ли е вървяло или са стигнали до съд отново. Успяхме, за да разберем а, това, да се свържем с някои родители, с които сме провеждали медиация преди 6-7 години. И много с голяма радост установихме, че във всичките случаи, в които е било постигнато съгласие, решенията са били изпълнени и от двамата родители не се е наложи да се прибегне до съд и меморандума за разбирателство, който са подписали, се е прилагат. И най-важното, детето, за което е ставало дума, е успяло да поддържа смислена връзка и с двамата родители. Да видим сега какви са препятствията пред медиацията. Първо, липсата от, на подкрепа от страна на съдиите. Има съдии, които просто не вярват в медиацията. Те смятат, че тук има правен проблем, който има нужда от правно решение. Вече говорихме и за липсата на подкрепа от част от юристите – има и липса на познания сред родителите. Има страшно много родители, не само в Европа, не само по света, но и тук в Европа, които, си, а, които нямат представа, че съществува възможност за медиация. И накрая на много места няма финансова подкрепа за участие в медиация, нещо, което е доста а, затруднително за много родители, които съществяват медиация извън Великобритания. Това, че няма финансова подкрепа. Пилотната ни схема трябва да продължи една година, т.е. трябва да приключи през април следващата година, но вече разговаряме с съдиите в съда, в който тече пилотната схема, и се борим за удължаване на действието на пилотния проект, тъй като виждаме толкова добри резултати. И смятаме, че пилотният проект трябва да бъде продължен, за да може действително да се промени менталитет. Промяната на менталитета изисква просто малко по-дълго време. И така, разбира се, ние не приемаме вся, всяка една ситуация за медиация, отхвърляме някои случаите, други приемаме, горе-долу 50-50, но медиацията трябва да е на разположение. Благодаря. Благодаря ви, госпожо. Не знам дали сте правили проучване а, за това, дали родителите, които а, се обръщат към медиация, представят някак, имат някакъв специален профил, обясняващ тези 66% успех спешни случаи. Или пък става дума за хетерогенна популация. Би било добре да обсъдим и тези аспекти. Защото наистина, ако искаме да насърчаваме прибягването до медиация, е добре да видим дали има някакъв профил тези, които прибягват до това. И така, последният ни експерт. Вие сте експерт по тези въпроси, също така сте обучаваща и отговаряте за службата съвет консултативна дейност към майки или мик, не знам как се произнася е една от най-активните е, асоциации, е, работеща в сферата на медиацията при семейни конфликти в Берлин. Имате думата. Разполагате с 15 минути за това. Благодаря. Искам да благодаря на Комисията по правни въпроси и на госпожа Морен Шарти за това, че ме поканиха да говоря от името на МИК, Международния медиационен център за семейни спорове и отвличане на деца във връзка с семейните спорове с международен елемент и отстояването на правата на децата. Както колегата пред мен каза, не всеки конфликт се подава на медиация. Някои конфликти са толкова дълбоки, че е просто невъзможно родителите да влязат в една зала, за да се започне процес на медиация. Но медиацията е възможна, когато въпреки конфликта си, родителите са разбрали, че ще е във висшия интерес на детето, ако се опитат да решат спора си приятелски. Те са разбрали, че в бъдеще ще трябва да упражняват заедно родителските права и ще трябва отново да се научат как да общуват помежду си безконфликтно. Ако се тръгне по пътя на съдебното производство, без да се използва медиация, враждебността между родителите обикновено нараства във вреда на децата. Изхождайки от личния си опит като адвокат, както по дела свързани с деца, така и по разводи между граждани на различни страни, искам да кажа, че винаги има трудности преди да започне съдебното производство. Това е даденост в ем, случаите, в които се стига до отвличане на деца и някой път след дълги месеци съдебни производства родителите още по-малко са способни да упражняват съвместно родителските права. Чрез медиацията вниманието на родителите се насочва отново към тяхното дете. Тяхното дете, когато се борят за достъпа до детето или за родителските права, те понякога всъщност напълно забравя, забравят детето. Съдебното производство се различава от медиацията, защо, защото в медиацията се обръща внимание на емоционалната страна. Това е структуриран процес от 5 или 6 етапа, протича в няколко сесии. Е, един медиационен процес протича за 10 до 15 часа средно. Медиацията е доброволна, поверително производство, медиаторите са безпристрастни и родителите сами търсят решение на проблемите си. Т.е. те ръководят процеса. Много добре известни са и документирани са предимствата на медиацията. В едно проучване на комисията от 2015 година се подчерта, че медиацията е по-ефтино средство за решаване на спора и споразуменията, постигнати по този начин, траят повече, защото родителите се чувстват съпричастни на процеса. Те са негови ръководители. Медиацията помага на родителите да разберат, че макар вече да не са двойка, те трябва да си сътрудничат като родители така се променя начинът им на мислене. И медиаторите използват много мощни методи, за да ги помогнат в това отношение. Например, могат да бъдат попитани родителите по време на една сесия как детето им ще запомни това, което става сега и какво ще си спомни от сегашния период след 10 или 15 години. Това е много-много силен въпрос. И често едва тогава родителите започват да осъзнават какво става. Научните изследвания показват, че начинът по който се разделят родителите повече вреди на децата, отколкото самия факт, че те се разделят. Днес има все повече бракове, при които родителите живеят на различни места, различни държави, дори различни континенти, в различни часови зони и така, конфликтите стават все по-сложни и все повече ескалират. Добре е да се използват предмедиационни услуги по телефон, по скайп. Ние в МИК предлагаме такива услуги безплатно на родители от цял свят е, на 6 езика английски, френски, немски, полски, испански и италиански. Миналата година сме е, получили общо 213 е, запитвания. Тази година вече сме надминали границата от 300. Повечето от държавите членки на Европейския съюз са представени в е, тези дела. Ако погледнете бройката за 2017 година, общо 65 страни са били тези, от които родители са се обърнали към нас. Значи, за установяване на контакт с детето родителски права 38% от исканията са били насочени към нас за предотвратяване на конфликт, 19% по Хакската конвенция 32%, по е, въпроси свързани с отвличането извън Хакската конвенция 6%. Използваме опита на е, Холандия и на Великобритания, защото случаите с отвличане са много проблемни и за децата, и за родителите и трябва да се използват този опит. Значи, обикновено родителите са с различна култура, с различни езици и това допринася за изостряне на конфликта допълнително. Медиацията се свежда до умения за общуване. И за това трябва да се разполага с методика за овладяване на конфликтите. А в този контекст трябва да имате познания и за различните култури. Много е важно да можете да общувате на майчиния език или майчините езици на родителите, дори спорадично, ако някой просто по време на сесията пожелая да мине на родния си език поради големия стрес или поради това, че нещо не разбира. Ние сме създали е, така наречения модел 4D на медиация и медиаторите ни съответстват изцяло на културната предистория и происхода на родителите. Значи, нашите медиатори са двукултурни, двуезични. От двата пола и така наречените двупрофесионални медиатори. Много е важно всички тези предпоставки да са на лице, за да може процесът на медиация да протича успешно. МИК има мрежа от 150 медиатори в 27 страни и общо провеждаме медиация на 30 езика. Е, имаме презгранично обучение на медиатори, ежегодно на английски и на немски в Берлин е, и в други страни. Е, по искане на Сингапурското сдружение на адвокатите неодавна проведохме обучение в Сингапур. Неодавнашният ни курс за обучение – в Берлин без участието на представители на централни органи от 11 различни страни. Ние провеждаме обучението така, че детето да бъде в центъра на процеса на медиация. Missing Children Europe е един от нашите партньори в това отношение. Сега като се гледат предимствата на медиацията, особено на фона на необходимостта от опазване на висшите интереси на детето, трябва да кажа, че все още медиацията не се използва е, широко. Мисля, че е, трябва да се придаде нова сила на директивата за медиацията. Е, тя се нарича често така наречения медиационен парадокс. Защо не се използва медиацията? Много родители искат медиация, но не могат да си я позволят. Е, че Централният орган на Германия е, си сътрудничи с е, МИК по отношение на отвличанията в контекста на Хагската конвенция е, там родителите могат да получат правна помощ, но не винаги по други дела могат да получат такава помощ. Също така родителите често не знаят за медиацията. Много родители ни казват, че биха искали да са знаели за медиацията преди да са започнали съдебните дела. Много адвокати е, все още смятат, че медиацията представлява даване на психологически съвети е, адвокатите могат да насочват родителите към медиация, но недостатъчно адвокати правят това. Онези, които се обръщат към медиатори, имат контрол върху процеса през цялото време и знаят това. Е, Мик би желал да работи съвместно с адвокатите, за да могат да уведомяват клиентите си за това какво предстои по време на процеса на медиация. Също така меморандумът, с който завършва процесът на медиация, се проверява от адвокатите, така че да отговаря на изискванията на законодателството в държавите и на двамата родители. Адвокатите трябва да знаят повече за медиацията чрез конференции, чрез мрежи като Лепка 1 и 2 и техните проекти. Ние им, самите имаме такива проекти. Последният такъв проект завърши с голяма конференция през януари миналата година. На второ място съдиите могат да насочват към медиация. Те имат голям потенциал за това, включително когато делата имат международен елемент или става дума за международно отличане на деца. Съдиите могат да дадат и много ценна информация за преработка на директивата за медиацията. Самата ревизия на Брюксел 2А е стъпка в правилна посока и е отдавна необходима. Може да се даде съвет за медиация от съдиите във всеки момент, стига да няма необосновано забавяне на делото. Мисля, че страхът от забавяне на делото е причина съдиите да не насочват толкова много двойки към медиация, колкото биха могли да бъдат насочени. Преди малко чухме за британския опит. Той може да бъде много полезен в това отношение. Има такава практика, когато се насрочват заседания – да кажем, две заседания на отстояние 10 дни помежду си, медиаторът може да присъства на първото заседание, да уведоми родителите за наличието на медиация и да се проведе процес на медиация, докато дойде датата за другото заседание. Успехът на нашите медиации е много красноречив и ни изпълва с надежда за бъдещето. През 2015 година 67% от делата пред нас са завършили с частично или пълно споразумение. През 2017 83% са били успешно приключените медиационни процеси с участието на МИК. Друга важна област, в която работим, е изпълнението на е, споразуменията, постигнати чрез медиация, особено така наречените пакетни споразумения – тези пакетни споразумения се отнасят до редица въпроси. Родителски права и издръжка и други въпроси, свързани с децата. Те трябва да бъдат насърчавани тези процеси чрез експертната група по Хакската конференция за международно частно право. Защото по всичко могат да се договорят родителите. При отличане на деца Юрисдикцията се определя по много сложни правила и да се допусне признаване на постановено съдебно решение е също сложно. Никой от международноправните актове или Хакската конвенция не предвиждат правила за изпълнението на така наречените пакетни споразумения. Това може би още е едно обяснение защо не се прибягва до медиация толкова често. Ако се знае повече за успеха на медиационните процеси, адвокатите може би е, ще имат по-голяма склонност да ориентират клиентите си към медиация. Ние, например, заедно с партньори, е, сега разработваме е, проект за изготвяне на пътна карта за изпълнението на пакетните споразумения, постигнати чрез процеса на медиация в европейските страни. И освен това, МИК разработва практиката и в случай на отвличане на деца извън контекста на Хагската конвенция. Става дума за онези страни, които се намират в Близкия изток и Северна Африка. Те не са страни по Хагската конвенция за, международна, за международно отличане на деца. Това са на практика всички страни в Северна Африка, с изключение на Марокко и на Турция – тук ние оказваме помощ, обаче тя е спорадична. Може би медиацията е единственият начин да се установи отново връзка между родителят, който е останал сам в своята страна и детето, което е било отвлечено. Медиация в този регион обаче съществува много по-дълго, отколкото е съществувала на Запад. И миналата година с помощта на Германското Министерство на правосъдието МИК успя да организира конференция по темата в Берлин. Имахме специалисти по арабски, фарси, персийски може би ще разработим малко по-адаптиран модел на медиация за този регион, който скоро ще пуснем в пилотно изпробване. И се надявам, че по този начин също ще допринесем за по-широкото използване на медиацията в случай с международен елемент. Медиацията се надявам по този начин да стане предпочита начин за решаване на всички международни е, семейни конфликти в името на висшите интереси на детето. Благодаря ви. Безкрайно благодаря на всички наши панелисти. Е, първия, втория и третия панел. Не знам, има ли реакции в залата, въпроси, господин председателю? Ще ми се всички законодатели, които имат нещо общо с тази тема, хубаво щеше да бъде да изслушат всичко, което се каза днес след обед. Това наистина беше изключително интересно изслушване. И ако малко останалите колеги, някой иска да се изкаже, ще отделим няколко минути за това. Спожа Бержерон. Искам да кажа няколко думи, но това са думи на благодарност. Наистина детето разкъсано между двама родители и останало без един от тях. И моя случай беше точно такъв. И наистина, извинете ми, гласа, че не съм добре. Но, наистина, а, медиацията може да бъде дело само на зрели родители, а те рядко са такива. А, наистина, децата са заложници и законодателството трябва да направи така, че те да говорят, защото децата обикновено се страхуват да говорят, страхуват се от един от родителите. Благодаря на всички, които говориха по тази тема днес. А, да, напълно споделям казаното от вас, господин Депинто. Да. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря горещо на всички, които говориха тук. Благодаря им за тяхната работа, която е доста неблагодарна, доста често, защото не винаги се проявява разбиране – към тези, които носят отговорност тази сфера. Като адвокат преди няколко години работих по дело, при което един съдя изслуша едно дете, един малолетен, и благодарение на това се стигна до правилното решение. Беше, ставаше дума за развод и е, упражняване на родителските права и съдията изслуша детето и го попита а, когато се страхуваш и се събудиш през нощта, а, към кого се обръщаш, кого викаш, а, баща ти или майка ти? И детето отговори и това повлия на решението на съдята – така че е изключително важно да се изслушат децата. Детето е човешко същество, то се изразява, не говори толкова ясно или лицемерно, както говори един възрастен, но съдите трябва да изслушват детето, което се изразява не само чрез речта си, а и чрез мълчанието, жестовете. Така че искрено благодаря на всички експерти, които участваха в това изслушване днес. Така че, господин председател, госпожо, съжалявам, че тази тема не се радва на по-голям интерес в тази комисия. Достатъчно да видим колко малобройни са присъстващите. Но можем да поздравим госпожа Морен Шартие, което заедно с колегата Зивка ще работи по тази тема. Наистина трудно е да навлезем така дълбоко в конкретиката това, което направихме благодарение на вас днес след обед. Аз високо оценя това, защото закон, който не води до усъвършенстване в практиката, не представлява интерес – на тази практика вие носите. А пък аз имам известен опит в материята, свързана с децата, и наистина съм благодарен за всичко, което казахте тук. Драга Елизабет, благодаря за всичко, което направи за тази среща. Наистина десетина страници бележки. Имаш благодаря на целия екип за така добре подготвеното изслушване. Благодаря ви. Благодаря безкрайно, господин председател. Благодаря на всички експерти, които се включиха в отделните панели за така ясно представената реална ситуация, живота на тези деца, чието родители се разделят и всички проблеми, които това поражда. И проблемите, които се умножават от факта, че са от различни националности тези родители. Ще вземем предвид всичко, което беше казано тук и като координатор по тази тема в тази комисия ви уверявам в това, така че да подобрим нашите политики, да разрешим случаите, с които се сблъскваме. Разбира се, благодаря на всички колеги и особено на вас, господин председател на цялата комисия по правни въпроси на Европейския парламент, защото вие ни подкрепете в нашата дейност, включвате в работната програма на комисията изслушвания като днешното. И това ни позволява да вървим напред. Така че ние сме ви благодарни и остава да продължим да работим така успешно, наистина, благодарение на този прекрасен екип. И ние сме готови да продължим напред. Благодаря на всички. Благодаря. Сега ще прекратим заседанието за 9 минути. Е, защото предстои още едно изслушване. Благодаря на е, всички и наистина аз е, имам увереност, че това, което вие казахте, ще намери своето място в предложението. Благодаря.